Предварителният дневен ред е пред вас. Ако няма възражения, мога да го обявя за прият. Също така одобряване на протоколите от 13 октомври и 3 ноември. Ако нямате възражения, също обявявам протоколите за приети. Да. И искам да посоча, че утре в 12 часа тъй като е последното заседание за тази година, ще имаме малко коледно празненство. Всички сте поканени най-сърдечно ще има сладки, ще пинем по нещо. Сега сме вече при точка 4 от дневния ред. Представяне на комисията на Connecticut Europe Facility, изменен за 2014 година. Това е последното изменение. От комисията господин Херониди. Предоставя му 10-15 минути за да представи програмата. След това ще проведем дебат. Добре е, че сте тук, господин Ониди. Дам ви думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Спомняте си, когато представихме първата работна програма на механизма за свързване звене на Европа, ви казахме, че по-късно през годината ще дойдем, за да направим представене на изменената работна програма. Защо? Защото искахме да включим за тази година възможност за започване на определени дейности по новия финансов инструмент – в рамките на механизма за свързване на Европа. И така днес ще ви представим проекто изменение на работната програма. Това ще има отражение не само върху транспорта, но върху енергетиката и информационните и комуникационни технологии, тъй като МСЕ се отнася и до трите сектора. Ние можахме да включим този финансов инструмент в момента, когато се вземаше решение по програмата, тъй като беше прията правната база и трябваше да направим предварително проучване, което беше направено и стигнахме до извода, че би било разумно да започне в началото с един инструмент, който да бъде по-скоро дългов инструмент, а не капиталов инструмент, т.е. инструмент, който да бъде насочен към покриването на някои допълнителни заеми за онези, които ще реализират проекти. Както казах, изменението се отнася и до трите сектора. Това ще бъде дългов инструмент 127 милиона евро е общата сума. От тех транспортът ще получи най-голямата част, 70 милиона. 16,5 милиона за телекомуникациите, информационните технологии и близо 41 милиона за енергетиката. Този механизъм ще се управлява от Европейската инвестиционна банка и тя ще има задачата чрез договори да прилага този инструмент. Този инструмент ще бъде прилаган с акцент върху два, две категории а, проекти. Проектни облигации, вие сте запознати най-добре с тях, както и допълнителни гаранции за заеми. Това ще бъде направено съгласно споразумение за делегиране заедно с ЕИБ и съм убеден, че по-късно ще имаме възможност, дори в рамките на настоящата година, но най-вероятно следващата година, да проведем срещна с ЕИП и да ви предоставим описание на вида проекти, които са предвидени това ще бъде много по-интересно за всички вас. Механизмът ще бъде на разположение от началото на следващата година и това ще бъде първият ни инструмент за стимулиране на нови финансови проекти чрез гарантиране на заеми. Приоритетите които бяха подчертани от вас, са отчетени най-вече по проекти, които ще бъдат по различните коридори, в различни сфери на дейности, ЖП, вътрешни път, водни пътища, както и пристанищата. Ние обмисляме заедно с този механизъм да предоставим и конкретни инструменти, насочени е, към тематични области. И тук е, се надяваме, че ще имаме възможност е, в средата на едната година да се обърнем към вас и да ви представим описание на инструментите за Сезар, например, друг за финансирането на чист обществен транспорт, за да могат по-големите общини да използват това финансиране, за да ускорят инвестициите в нови видове обществен транспорт, чист транспорт. Също и да се ускори модернизацията на вътрешните водни пътища и корабите да използват по-чисти двигатели, да имат на борда и информационни системи. Това е тясно свързано с финансовата инициатива, която ви беше представена от председателя Юнкер миналата седмица. Разбира се, тези инструменти са изцяло различни по мащаби, както и по характер. Ще бъда много кратък, тъй като това е една от темата, която комисаря Булс ще обсъди, когато дойде на посещение тук в комисията утре сутринта. А именно ще се говори за това как да се използва по най-добър начин този нов финансов инструмент, както и инструментите, за които говорим в момента тук. Те ще бъдат предоставени следващата година. Не трябва да се чака до средата на следващата година, за да се задействат. И освен това ще имаме проекти, които вече са набелязани, например модернизация, разширяване на пристанището в Кале, също строителни дейности за да се допринесе за реализирането на проекта СИЛОК в Амстердам, както и проекти свързани с други крупни градски центрове. Въпреки, че имаме много повече средства по този стратегически фонд, ние взехме решение да продължим с по-малък механизъм, който да има допълващи функции по отношение на дейностите, които ще се осъществяват. Първо координаторите, ако имат нещо да кажат. Ванен Кампен. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената информация, която беше доста ясна, но все пак е, нещо остана неясно за мен. В коя година средствата ще бъдат е, изразходвани реално? Господин Ониди говори за 2015 година, обаче това са средства от 2014 година. Connecting European, този инструмент е нов и може би е добре да поясни как е, Во е отношението между средствата 2014-2015 година? Второ, до утре сутринта трябва да изчакаме госпожа Буш. Ще представи големия план на господин Юнкер, обаче господин Юнкер е запазил известна сума от е, средствата за инструмента Connecting Europe и искаме да знаем какво означава това за нормалните продукти, ако мога да формулирам неутрално. Все пак става дума за големи суми. Председателят, благодаря. Исмел. Благодаря. Благодаря и на господин Ониди за направената от него презентация. Все пак искам да задам два въпроса или поне ще се опитам да ги обобщя в един въпрос. Ако правилно съм разбрал, възоснова на трудностите на пазара е необходимо да търсим альтернативни възможности или инструменти. Единият от тях е инструментът депт и, ако правилно съм разбрал, има и капиталов инструмент, equity инструмент – за мен обаче не е ясно как конкретно ще изглеждат нещата. Например, при инст... капиталовият инструмент се посочва, че в една втора фаза ще трябва да се въведе един такъв капиталов инструмент заедно с Европейската инвестиционна банка. Как е, трябва да си представим тези неща? Често, когато бях е, докладчик за трансевропейските транспортни мрежи, съм поставил винаги един и същи въпрос на място. Какво означава това за потенциалния инвеститор? Тук е, нещата са описани доста неконкретно. Как е, конкретно ще се изпълняват те? Включен е Европейския инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка, доколкото разбрах, ще поеме определени гаранции, за да могат да се включат потенциални инвеститори. И това е моят въпрос. Ако това е така, е достатъчно да се каже само да. Ако не, моля за обяснения. При капиталовият инструмент става дума за същия въпрос и там е, Става дума за средства, това означава equity и как е, действителност е, ще се организират нещата? Ще се предоставят ли пари в действителност на разположение? Ако да, отговорът е достатъчно да бъде положителен или отрицателен. Ако не, искам по-подробен отговор. Петър Фандал е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Утре бихме искали да наблегнем на финансовите последици. Това ще бъде утре, но сега искам да използвам възможността и това, че господин Ониди, който говори за Синок в Амстердам, и бих, бих искал да приканя всички депутати на презентация на СИЛОК в 6 часа. Ако искате допълнителна информация, ще се видим тази вечер в 6.30. Благодаря е, за това изказване. Е, изненадите винаги са добри. Това беше един рекламен блок и това беше изненадата. Следващият оратор, първо благодаря за предоставената информация. В действителност ние винаги се радваме, когато има средства, които са на разположение за транспорта, но тъй като имаше различни слухове, искам да попитам конкретно откъде ще дойдат парите и ще се изразходват, ще се вземат ли участие от Connecting Europe Facility. Това трябва да се изясни, защото средства могат да се изразходват само веднъж. Приехме като цяло Connecting Europe Facility и не можем да вземаме по няколко пъти средства от там. Е, просто средствата не могат да се размножават. Е, това е първия въпрос. Втория въпрос – приемам, че е, държавите членки трябва да внесат искания, ако следва да се финансират проекти от 2015 година, както при Connecting Europe Facility. Това има смисъл. Вие казахте, че имате предвид определени проекти, като например пристанището на Кале или в Амстердам, там а, е, има желание за съфинансиране от страна на Европейския съюз. Има обаче и други държави членки, които са внесли искания за финансиране и трябва да побързат, за да получат тези средства. Трябва ли да го направят? Това е втория въпрос. И третия въпрос, е, тъй като това ще бъде допълнителен пакет, е, който не непременно ще се ориентира по правилата на Connecting Europe. Възможно ли е с тези нови средства да се финансират пътища или нещата ще се, средствата ще се финансират изцяло в водни пътища и в ЖП линии? Това не ми беше ясно. Благодаря, Мария Килен. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, tavoitteet on kaikilla korkealla ja hankkeiden Ясно е, че целите са доста амбициозни. Всеки от нас има желание да се постигне тези цели, но аз съм обезпокоена. За всеки проект ще е необходимо доста национално финансиране – Така че не става дума само за европейски фондове, а и за национални. И нещата няма да са лесни през е, едните години. Бих искала да разбера каква е конкретната оценка за националния принос. Какво а, национално финансиране е предвидено? Първо на 6 Никол ден, коледа е по-късно, казва председателят. Бъдете малко търпеливи. Карин Мадели, следващият оратор. Мерси, Благодаря, господин председател. Благодаря за направената презентация. Аз имам множество въпроси. Първо, за мегапроектите. Това, което аз наричам мегапроекти, Това са някои от проектите, които изброих. И в каква степен ще получат европейски фондове, какъв ще бъде точно процента? Можете ли да ни дадете подробности? Вие подчертахте, че става дума за предварителна оценка преди финансирането, така че истинската програма предстои. Въпросът е има ли яснота как да се включат инициативите за тези 300 милиарда евро на господин Юнкер, предвидени в бюджета? Третия въпрос – как дълговите инструменти отговарят на целите на Европейската комисия, за да могат държавите членки да намалят дълга си. И последния ми въпрос, не искам да се лиша от това удоволствие, защо Европейската комисия очаква, че частните инве... частни инвестиции, тъй като до сега нищо не показва, че има успех в тази област, защо комисията очаква, че тези частни инвестиции биха могли биха проявили интерес за дългосрочен дълг, рискован ни инвестиции в сферата на транспорта. Мога ли да получа конкретни отговори на тези въпроси от представителите на Европейската комисия? Благодаря ви. Благодаря. Джил Саймон има думата сега. Саймур. Джил Сеймур поправя се председателят. Пихта? Dann kommt Monsieur Riquet. Господин Рике. Президент. Господин председател. Благодаря. Има много въпроси към комисията. Ще се опитам обаче да се съсредоточа върху няколко въпроса, важни за днешния ден, финансовите инструменти за свързването на Европа. А, няма да говоря за проектите. Първият въпрос е дали проектите, които вие цитирахте, са а, такива, за които има подадени тръжни предложения, за които изтича срока през 2015 година. Вторият въпрос, като се има предвид какви са сроковете, т.е. закъсненията от е, отпускането на средствата при първо поискване и последващото изследване от страна на комисията, какво ще стане, от момента до в който се извършва ангажирането на средствата до извършването на оценката. Третият въпрос е по-скоро по същество, по-фундаментален, е следният. Като се има предвид позицията на съвета за финансовите инструменти, тя е свързана с много голяма неохота да се предприемат действия – и е, има стремеж е, да се ограничи максимално използването на тези финансови инструменти. Може ли да, пром... да променим тази позиция? Може ли тя да претърпи промяна? Аз бях е, много изненадан от това, че е, инициативите, предложени от новия председател на комисията Юнкер, изключително разчитат на финансовите инструменти, нещо на което съветът е, много се е, противопоставя. Може ли да бъде обърнат във вярата си съветът? И четвъртият ми въпрос. Като се има предвид, че председателят Юнкер смята да е, събере 300 милиарда евро, които да бъдат насочени и към свързването на Европа. Има ли правно основание? Кое е то и в какви срокове ще се действа? Има ли комисията а, е, някаква идея как ще се а, е, разходват тези 3 милиарда евро? Е, от общо е, сумата, която планира комисията, дали ще има нещо предвидено за конкурентоспособността или всичко ще бъде посветено само на свързването на Европа. Янс Нилсон, последния оратор. Благодаря, господин председател. Аз е, също искам да изложа някои мисли в случая. Преди няколко седмици получихме доклад парламентът е, всъщност е, възложи едно задание. Ставаше дума за тези големи коридори в е, доклада и в него се съдържаха някои препоръки. Комисията също беше включена и е, се твърдеше, че това са добри препоръки. Една от тези препоръки гласи, че трябва да се погрижим още по-добре Европейския съюз да инвестира в коридорите фронтлоудит – така че да се избегнат в самото начало грешки при изпълнението на проектите. Искам да попитам дали това е отразено в е, работната програма. Е, е, Извинете, господин председател. Аз говорих за ЕМТС и за преустройството на локомотивите. Искам да попитам дали това се отнася за корабите ръчно плаване, които трябва да бъдат преекипирани на ЛГ и това може ли да попадне в ЦАФ. Е Председателят аз също имам въпрос и след това мога да дам думата на господин Униди за отговори. Възстановяването на трансграничните връзки е, беше разрушено при Крилнатвисис. Дали е, комисията знае колко проекта са заявени? Ако е един, това би било изненадващо. Второ, съфинансиране от страна на държавите членки. Това беше посочено. Аз научих, че за най-важния коридор в Европа, това е коридора Генуа, швейцарците са подготвили един тунел, престои втори. а По отсечката се строи в Италия. Аз се информирах от швейцарците. Те казаха, че отсечката е финансирана от Швейцария. Италия обаче участва в три големи проекта, кажете ще започнем ли всичките три заедно и ще бъдем доволни, ако след 50 години всички са завършени или може да се каже да завършим първо един и след това да започнем с другите. Защото договорът от Логано е от 96-та година. През последните 18 години Италия нищо не направи, Германия обаче също. Изобщо как смятате да процедирате тук? Ще поставите ли приоритети? Имате ли възможност за въздействие? И естествено, в какъв размер е съфинансирането? Господин Ониди, много са въпросите към вас. Очакваме отговора с нетърпение. Uh, Благодаря. Благодаря на всички ви за изчерпателния списък с въпроси. Първо, 70 милиона евро, които предлагаме да отпуснем за този дългов инструмент са част от гласуваните бюджетни кредити от бюджетната комисия за 2014 година. Така че те са част от бюджета в момента, но ще бъдат предоставени от 1 януари 2015 година, тъй като не сме приключили до край преговорите с делегацията на Европейската инвестиционна банка за тази цел. Когато говорим за нови финансови инструменти, както знаете много добре. Не трябва да подбираме проекти. Не е такава динамиката. По-скоро опитваме се да установим потенциални проекти. Мисля, че и някои от вас подчертаха това. Има много проекти в транспортния отрасъл, които са много интересни за инвеститорите, тъй като са дългосрочни проекти и предлагат доста безопасно, сигурно ниво на печалби за съжаление обаче, в транспортния сектор проектите са и свързани с голям риск. И това предлагаме да, пред... да предоставим на разположение на инвеститорите и на националните органи. Механизъм, с който да се гарантират рисковете. Така че, и в отговор на друг поставен въпрос, тези пари могат да послужат за нещо повече от един проект. В смисъл, това е в отговор на госпожа Майснер, парите могат да се използват само когато трябва да се, извърш... да се даде покритие за риска и когато инвеститорът не може да получи печалбата си. Тогава се впрягат тези пари. Докато бяха дискусиите, вие точно това подчертавахте, че трябва да се задели част от финансирането по СЕФ, за да може да се покрие рискът. Това е, е идеята на нашето намерение. Европейската инвестиционна банка е, е много консервативна институция и ние консервативно опипваме почвата в началото на новата схема. Надявам се, че Стефан, който е вдясно от мен и колегите могат да потвърдят, те са водили тежки преговори с националните финансови институции и банки за да могат да се направят аналогични механизми. Те са много близо до сърцевината на такива механизми и проекти. Сега, във връзка с предложенията на председателя Юнкер, разяснени в Страсбург, предвидено е да се използват 3,3 милиарда евро от финансирането с СЕФ за тази цел – в момента комисията и отделните и членове водят обсъждания по този въпрос с Европейския парламент в различни е, заинтересовани комисии. Но в отговор на въпроса на господин Рике, е, в началото на следващата година трябва да изготвим изменителен законопроект, който наричаме Омнибус, защото с един изменителен проект ще изменим няколко нормативни акта. СЕФ, Хоризонт 2020 и многогодишната финансова рамка също така. Тук се прилага обичайният законодателен ред, тъй че ще имаме достатъчно време за провеждане на такива дискусии с комисията, а в подходящ момент и с съвета. Аз се извинявам за това, че не мога да кажа повече по този въпрос днес. Е, смятам, че е, комисарят е, ще сподели своите виждания за това как заедно максимално да се възползваме за транспортния сектор от този нов механизъм и да го използваме преди всичко за високо приоритетни за нас проекти. Един от въпросите бе каква е разликата между дългов инструмент, инструмент свързан с собствен капитал и доколко сме преценили възможността да бъде учреден механизъм чрез собствен капитал. В момента имаме механизъм със собствен капитал, който все още има голям потенциал по така наречения фонд Маргерит. След две години ще бъде извършена оценка и тогава при тази оценка ще преценим дали да не направим фонд на собствен капитал, който да се използва за някои проекти. Но на основата на предварителните оценки и типа проекти, които фондът проучва ежедневно, по-скоро преките интереси са към дълговите инструменти, за да бъде дадено някакво покритие срещу риска, свързан с дългосрочната задлъжнялост за Амстердам. Благодаря за това, че ни припомнихте за днешната проява. Тя е много специфична, конкретна и е много добър пример за това, как нещо започнало само от е, безвъзмезна помощ, може би ще ни позволи да покажем че част от помощта за този жизненно важен проект може да дойде и от финансовите инструменти и то много по-рентабилно за холандските органи, както и за различните партньори по този проект. Всеки път и винаги сме се опитвали да разискваме проектите с държавите членки най-детайлно и винаги полагаме усилие да внушим на страните, че не трябва да се вторачват в лесните пари, които се получават от безвъзмезните помощи, а трябва да мислят и за използването на финансовите инструменти по иновативен е, е, начин. Е, големи проекти, като тунела Бренер, е, връзката Лион-Торино, това е, са големи проекти. Да, има помощ от механизма СЕФ. Не мога да ви кажа нищо повече от това, което е посочено в регламента СЕФ за условията, на които трябва да отговарят проектите и максималната помощ, която може да бъде отпусната. Но това са очевидно високо рискови проекти и то такива, които не могат да се възползват от е, финансовия механизъм, който предлагаме днес. Те могат да се ползват от по-големия инфраструктурен фонд, с който ви запозна президента, председателя на Европейската комисия Юнкер. Във всички тези проекти е, трябва да мислим за една трудност, е, която не, неизменно е съществувала, необходимостта националните органи да привличат подиспълнители. Това е свързано с пакта за стабилност и растеж. Правилата няма да претърпят промяна. Единственото, което проистича от инициативата на председателя Юнкер е изричното споменаване на размера на национално финансиране, което също ще бъде вложено в е, стратегическо финансиране, в стратегически финансови инвестиции. И тук е, можем да говорим за гъвкавост в контекста на пакта за стабилност и растеж. Дали проектите, които искаме да подкрепим с тези нови финансови инструменти, са тези, които ще излязат в е, поканата за явяване на търк, чието срок изтича на 28 февруари? Отговорът е не. Защото обхватът на това, този търк е различен. Опитваме се да ориентираме онези, които изготвят проектите към новите финансови инструменти, защото знаем, е, че е, следствие на тази покана за представяне на тръжни предложения ще има много, много голямо търсене на средства. Много проекти ще бъдат заявени и се опитваме да съчетаем различните финансови инструменти. По отношение на това ще има ли синхронизация с последващата оценка, предвидена за 2015 година, ние и я започнахме, т.е. ще я започнем още през януари и така успоредно ще вървят двете направления на работата. Няма да е нужно да се изчакват официалните резултати от последващата оценка, за да се използва по предназначение новият финансов механизъм. Защо? Защото предполагаме, че е, някои проекти ще са доста зрели и ще могат да се възползват от този механизъм. За нас е важно проектите да бъдат различни един от друг. Е, обсъждали сме с вас е, това нееднократно. Е, до сега повечето проекти са свързани с шосеен транспорт. И ние, както и друг път сме казвали, имаме възможност сега да се отклоним от този стереотип и да навлезем в други приоритетни области. Зоните около пристанищата, вътрешен воден транспорт, но в крайна сметка тези инструменти, новите инструменти, както и старите инструменти, трябва да удовлетворят апетита на инвеститорите. И тук има място за договаряне. По отношение е, използването на ИАТ ТМС. Господин Ван Денкамп, използваме възможностите да разработим аналогичен механизъм за вътрешните водни пътища, за това да се използват плавателни съдове, които се зареждат с нов тип горива и да направим вътрешния воден транспорт по-безопасен, както и по-подходящ за създаване на възможности за търговска дейност, които удовлетворяват всички участници в този отрасъл. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Господин Крамер, може би вашият последен въпрос не получи отговор. Не мога да ви кажа днес какво е точното съотношение на проектите с международен елемент, които ще бъдат финансирани по един или по другия механизъм, но мога да гарантирам, че при подбора на проект, гласно сегашната покана за отправяне на тръжни предложения, ще се обръща голямо внимание дали тези проекти с международен елемент имат непосредствено значение за приключване на необходимите инвестиции от другата страна на границата. Защото вие сте прав. Има доста инвестиционни проекти, по които е работено само от едната страна на границата, но не и от другата, което е довело до злощастни закъснения. Нямаме толкова финансиране, че да го заключваме по, толкова, по такъв начин. Надяваме се, че не, след, не дълго след началото на новата година ще можем да обсъдим е, проектите за различните коридори. За всеки от тях ще има много детайлен анализ за потребностите, така че да могат тези презгранични проекти да бъдат съгласувани помежду си. Това ще даде допълнителни гаранции за сроковете, в които ще работят инвеститорите и от двете страни на границата. Благодаря. Äh, Благодаря. Благодаря за информацията, но все пак имам един конкретен въпрос. Съжалявам, че още веднъж трябва да попитам, но не ми е ясно. Ако фирмата XY утре каже, аз желая да участвам в проекта е, Лион Торино или е, Бренер е, и е, Става дума за милиони или милиарди евро. Какъв е пътя, по който трябва да тръгне този частен инвеститор? Трябва ли първо да се съгласува с националното правителство и да каже този проект е в основната мрежа и аз мога да ви помогна с частни средства? виждам възможност да получа примерно средства, допълнително финансиране от Европейската инвестиционна банка или от други фондове, как по-нататък конкретно протича процедурата. Държавата членка казва, да, ние ще изградим тази отсечка, задължени сме и когато Европейската комисия след 6-7 месеца обяви този търг, как по-нататък ще продължават нещата. Това ми е конкретния въпрос и за съжаление не получих отговор. Не ми е ясна процедурата в детайл. Процедурата, е, която трябва да измине един частен инвеститор, ако желая да инвестира. Е, председателят, аз не мога да ви отговоря на въпроса, да видим дали господин Онидис би могъл. Извинявай логиката е различна. Когато участвате за финансова подкрепа чрез грант, вие попълвате молба, знаете какви са критериите, всичко е записано в регламента. Когато Замислите проекти, които да се ползват от тези нови финансови инструменти, логиката е по-различна, а именно да се подготвят тези проекти с потенциални инвеститори. Начина по който това се прави, като се използват различните механизми, които са на лице, като това, това, което предлагаме днес, тези 70 милиона, които се заделят за сектора на транспорта, което ще позволи ЕИП също да отпусне известна сума. И това е известно на финансовите инвеститори. Действително има огромен интерес, тъй като е на лице огромна ликвидност. Затова трябва да видим какви проекти могат да доведат до определена възвръщаемост за определен срок – и в каква степен националните власти, които обикновено са онези, които а, са собствениците на проектите, са отворени за финансови инвестиции чрез а, такива договори, като концесионни договори за определен брой години, за да могат частните инвеститори да си възстановят вложените средства. Така че нещата не опират само до обявяване на тръжна процедура, а до наличните механизми. Затова това, което се прилага в регламента е много смислено. Благодарение на техническата помощ, която можем да окажем на националните власти, можем да гарантираме по-добра подготовка на проектите, за да станат тези проекти привлекателни за финансови инвеститори. Това е важно и Европейската инвестиционна банка е тази, която ще преговаря с заинтересованите инвеститори, за да се попълни цялото финансово уравнение. Гледам часовника. Затова, госпожо Сендър, съвсем накратко. Имам два да, въпроса. Бързо е въпрос. Първо, това, което прочетохме за средствата, които са предвидени в механизма за свързване на Европа и как това е свързано с проекта на Юнкер. И това се вписва в един цялостен пакет. Не знае дали съм прав или не. Мисля, че проектите обаче са доста по-дългосрочни и са доста сложни. Второ, предложенията за финансови инструменти не, не трябва да затрудняват достъпа до финансиране защото знаем какви са трудностите, за да се наберат нужните средства, особено за обществени проекти. Ониди, Господин Ониди, съвсем накратко. indeed... Идеята е да се осигури конкретно финансиране за три години. Всяка година ще имате около 100 милиарда от Фонда за стратегически инвестиции. Този фонд обаче, като време траене, ще отиде по-далече от тези три години. Освен ако средствата ни бъдат изразходвани, за да бъдат покрити някои от рисковете на частите инвеститори, тези средства ще бъдат на разположение за инвестиране. Това, което се предвижда за трите години, може да продължи много по-дълго. И след три години ще видим на базата на това какъв успех е постигнат в реализирането на тази нова инициатива, дали тя може да бъде удължена. И към днешна дата ние не знаем какъв е отговора на този въпрос. Благодаря. Благодаря ви най-сърдечно. С това приключваме тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка. Трансграничен обмен на информация за безопасността по пътищата. Първо четене. Докладчик е госпожа Аяла Сендър. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че В миналото пояснихме обстоятелствата, свързани с този доклад, въпреки удължаването и многото години, които изминаха докато съветът заеме позиция и сега стигаме до а, преработка на правното основание и в крайна сметка ние постигаме споразумение – поради политическата воля на италианското председателство, но също така комисията също беше енергична. След няколко месеца, по-скоро само за няколко месеца, комисията успя да представи текст е, съгласно решението на Европейския съд италианското председателство – се погрижи за много голям консенсус в съвета, за да не се осложняват ненужно нещата, всъщност е, отговаря се на решението на Европейския съд. Има много държави, които бяха започнали да транспонират текста на директивата, поради което сега им се дава възможност да отстранят ситуации, при които чуждестранните шофьори остават е, безнаказани. Трябва да подготвим гласуването за утре. Имаше редица изменения, въпреки общите предложения. Аз искам да благодаря на колегите за това, че са се запознали с текста и че са представили предложения за изменения. Има някои предложения за изменения, които за съжаление не мога да взема предвид. Е, съжалявам, например, това, което госпожа Арнотов предложи. Тук е, се прави опит за известна ренационализация. Аз разбирам е, това от страна на политическата група, но все пак става дума за европейска директива и се прави опит да бъдат изключени някои съществени да се включат някои съществени аспекти за безопасността на движението. Например, че е, един водач на автомобил използва мобилен телефон по време на шофиране или пък забранен път, където има ограничение на скоростта. Аз искам да ви помоля да гласувате срещу тези изменения. Сега има още едно изменение във връзка с Сдруженията на водачите на автомобили. Ние разговаряхме с тях, по-специално с такива, които се занимават с безопасността в движението. Също така в тази връзка изменения, които не мога да приема, господин Лунгрен, разбирам неговия интерес – той е професионален по-скоро е бил професионален водач на тежкотоварен автомобил, но мисля, че директивата не е правилното място, където да се уреждат фалшивите шофьорски книжки. Трябва да се погрижим да се намалят злополуките с жертви, а фалшивите свидетелства за правоуправление трябва да се уредят на друго място. Госпожа Фостер, предложение на съвета във връзка с три нови държави, които трябва да е, извършат опт-ин. Е, това са Дания, Обединеното кралство и Ирландия. Това е вече във връзка с новото правно основание. След като разговарях с всички участници, съм на мнение, че моето предложение е по-доброто. Твърди се, че трябва да се чака две години. В някои случаи се предполага, че съществува интерес за забавяне на транспониране на директивата е отлагане до 2016 година. Трябва да кажа, че тук съм силно въздържана и подкрепям предложението на госпожа Андерсон, а именно, че срокът за транспониране трябва да се намали на една година. Държавите членки, които трябва да извършат оптин, имат според мен необходимия капацитет е, за осигуряване на безопасност по пътищата. Обменят се данни в тази насока. За мен е важно също този доклад да не се бави повече. Благодаря. Председателят, благодаря. Жош Пах. Господин председател, мисля, че мога да се присъединя към казаното от госпожа Яла Сендер. Мисля, че трябва първо да бъдат поздравени всички е, участници за бързото за бързите им действия по този е, доклад. Сега по измененията аз поделям вашето виждане. Не мисля, че ренационализацията е нещо добро. Тя е контрапродуктивна в случая и съществените аспекти, е, които бяха споменати, е, за отслабване на действието на директивата също за мен са спорни. Също така мога да посоча, че за мен е много важно изменение 17. От моя страна бих могъл да кажа, че този доклад трябва да бъде засилен. Петър Вандален. Благодаря, господин председател. Време е вече да приключим работата по този въпрос, който е в дневния ни ред така отдавна. Това е интерес, в интерес не само на безопасността по пътищата, но е необходимо и тъй като нарушенията следва да водят до понасене на отговорност. Съгласен съм с докладчика. Нека да бъдем внимателни и да не стигаме до повтаряне на дискусията. Именно поради това и докладчикът проявява неохота да приеме различните изменения. Но въпреки това, трябва да имаме предвид, че ние винаги се раз съобразяваме с държавите членки. Готов съм да проявя гъвкавост, ако за някои от тях предложенията ни са свързани с големи проблеми. Но съм съгласен, нека не се връщаме към нулата всички тези изменения. Благодаря. Изяскон. Благодаря, господин председател. Ние е, от самото начало поддържаме една позиция, от която няма да се отклоним и сега. Съгласен съм, съгласни сме с докладчика, че сега е моментът е, докладът да бъде одобрен максимално бързо. Ние е, в нашата група решихме да не внасяме изменения, тъй като смятаме, че докладът трябва да бъде одобрен в този си вид – и да се изчака Докладът за функционирането на новия акт през 2016 година, на чиято основа да се направят и предложения за изменения, ако такива да се налагат. Ние отхвърляме всички изменения, включително тези за правното основание – Тоест, бихме се отнесли благосклонно само към изменения, които не са свързани с срокове надвишаващи една година. Всичко е казано вече на заседанията ни до тук и за това смятам, че няма какво да се добави. Мадели. Благодаря, Кари Мадели. Искам да благодаря на госпожа докладчицка по отношение на екологичните изисквания мога да кажа, че предложенията в този доклад, е, да, вие имате право е, за тях. Ние само искаме да припомним, че доста време загубихме днес е, във връзка с новото законодателство и аз съм съгласна с вас по отношение на подобренията, които трябва да се внесат. Е, най-вече когато става дума за заинтересованите лица и техните интер... интереси. Благодаря. Е, Мари Кристин Арното и е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа докладчика и искам да подчертая, че наистина мисля за френските автомобилисти и за безопасността по пътищата във Франция. Госпожо докладчик, аз мисля, че не сте прочели, не сте имали време да прочетете нашето предложение, защото ги представихте тези предложения в много карикатурен вид. И сега, ако ние сме съгласни с сътрудничеството между държавите членки в сферата на безопасността на движението, аз мисля, че комисията не е тази, която трябва да въвежда норми за автоматичния радарен контрол или за самото движение. Държавите членки мисля, че могат сами да направят това. Принципът за субсидиарност е включен в основните договори, но за съжаление и тук е, като че ли не се спазва изцяло. Освен това, текстът е, въздига в абсолютен принцип, че всички е, политики, свързани с пътищата, трябва да бъдат рестриктивни. Това е по-скоро идеологичен подход, а не принципен подход. И по този начин се пречи на автомобилистите от целия свят, е, като се имат пред... трябва да се имат предвид и местните особености. Също така е, е, не се предвиждат и необходимите бюджети за поддържане на пътната мрежа. И аз мисля, че е, ситуацията, в която сме във Франция, е, която преживяваме всяка зима. В същия смисъл искам да кажа, че Асоциацията на автомобилистите също е консултирана, както и другите асоциации, другите съюзи и накрая трябва да се прави разлика между големите престъпления по пътищата и малките нарушения. Не става дума за скоростта и превишаването и, и зависи с колко е превишаването. Дали става дума за 50 км превишение или повече, когато вече става дума за по тежко деяние. Например, GoFast, това е методът, който се използва от наркотрафикантите, за да транспортират своите стоки и това всъщност се изразява в това свързане между две точки с автомобил с много цилиндри, т.е. мощен автомобил и аз е, искам да кажа, че е, всъщност е, с тази тема трябва да се занимаем, която е типична за Европа. И за съжаление в Франция се наблюдава това. Освен това, нулева толерантност към криминалните деяния и в останалата част улесняване на водачите на МПС. Следващият оратор. Благодаря. Много съм удовлетворена от това, че е, докладчикът реши да работи независимо от срока за трите държави членки, които не бяха включени. Разбирам, че ще има административни и технически изисквания във връзка с измененията. Запознах се с това подробно. Има опасения за защитата на личните данни, има и някои други проблеми в самия акт, свързани с обществените поръчки. Мисля, че и това може да се отрази компромисното предложение за едногодишен вместо за две годишен срок. Тъй, че много, много разумен е подходът, като се има предвид, че оценката на въздействие показва колко голямо значение може да има този акт за спасяване на човешки живот в Европа, съгласна съм с колегите, че трябва да се допуска минимален срок само. Е, тук малко се обърквам чувайки останалите оратори, тъй като едно от измененията е свързано с законното използване на мобилен телефон или други комуникационни средства по време на шофиране. Това не се смята за тежко нарушение. Е, това е много, много очудващо. Призовавам всички да подкрепят акта, както и изменение 17. Колегата Фостър, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за работата и по този въпрос. Искам да подчертая, че на миналото заседание, когато говорихме, направих искане е, във връзка с трите държави членки, които не са част от е, бъдещото изпълнение на тази директива. Всички държави членки имат е, две години срок за въвеждане. Трите държави, за които говорим, са Дания, Великобритания и Ирландия. Те сега са изразили съгласие да се обвържат от акта и не виждам по никаква причина защо да нямат две години, колкото всички останали. Изобщо не се опитва някой да протака. Е, в Великобритания ще се нуждаем от законодателство, прието от парламента, за да можем да изпълним изискванията на директивата. Германия има аналогична е, система е, разлика в юридическо отношение между водач и собственик. И те също имат две години, за да могат да въведат директивата. Много съм а, разочарована, госпожо Аяла Сендер, защото не виждам причината за вашата позиция. Ако а, държавите членки а, могат а, да се вместят в 18-месечен срок, а, това ще бъде прекрасно. Обаче, ако а, толкова много правила а, приемем и те за една година не успеят да се справят, какво ще ги правим? Ще ги глобяваме или няма никакъв смисъл? А, нека тези три държави членки да имат същото време. Причината, поради която наблюдаваме проблеми при въвеждането на директивата е, че е, всички имаме различни правни системи. Никой никого не сочи с пръст. Това е факт, който трябва да бъде прият и е, трябва да бъде съобразяван, за да постигаме резултати. Всички искаме да се повиши безопасността по пътищата, никой не е против тази идея, но изразявам идеята, че е, Комисията ще подкрепи всички държави членки, не само Великобритания, но и Ирландия и Дания, по причините, които изложих. Надявам се, че докладчикът ще вземе предвид съображенията, които изложих. Госпожа Копчинска има думата сега от е, главна дирекция движение. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Преди всичко бих желала да благодаря на докладчика, но и на цялата комисия по транспорта за прекрасната работа по проекта на директива. Искам да припомня това, което казах на всички ви на миналото заседание, когато бе представен докладът. С безпредседентно темпо работят не само Европейският парламент, но и съветът. Ние комисията оказваме без условна подкрепа с оглед на значението на темата пътната безопасност. Всъщност комисията направи проект след решението на съда на 6 май, така че след 6 май 2015 да няма юридически вакуум в Европа във връзка с търсенето на отговорност за пътно-транспортни происшествия и нарушения на правилата за движение по пътищата. Имахме много добър доклад за изпълнението на правилата до сега. В началото на октомври бе изготвена една много добра обща позиция, общ подход на съвета. С оглед на внесените изменения, комисията е много удовлетворена от изменение едно, тъй като според нас то а, коригира становището на Европейския орган за защита на личните данни и е, напълно съответства на действащата уредба. Можем да приемем и изменение 2, което според нас е техническо изменение с така ограничени параметри. По отношение на двете изменения, свързани с срока за транспониране на директивата 16 и 17 и възможността е, на трите държави членки, които те първа ще транспонират директивата да се даде повече време, комисията е готова да прояви гъвкавост специално за тези три държави, защото е, разбираме, че те могат да се нуждаят от повече време за това въвеждане на директивата в националните си законодателства. Досежно другите изменения Разисквахме ги в комисията много внимателно, но за нас те надхвърлят първоначалната концепция на тази конкретна проектодиректива. Не искаме да излизаме извън пределите на първоначалния текст, чиято цел бе само да се коригира правното основание. И в този смисъл е, отправяме призив към Комисията по транспорта да не приема тези останали изменения. Още една а, е, бележка Надяваме се да има положително гласуване утре във вашата комисия. Ако това е така, ще има тристранна среща на 11 декември. Силно се надяваме, че тази тристранна среща ще се увенчае с успех между съвета и парламента ще бъде постигнато съгласие. И трябва да направим така, че всички три институции да допринесат за извеждане на този процес до край максимално бързо. Припомням ви, на 6 май следващата година няма да има правно основание за търсене на отговорност за нарушение на правилата за движение по пътищата, извършени в други държави членки, различни от тези на водач. И за това онези, които е, отговарят за организиране на следващите етапи на вота, трябва да направят така, че директивата да влезе в пленарно заседание максимално бързо, за да не бъдем превърнати в заложници на невъзможността да се ползваме от солидно правно основание от 6 май на, след, на следващата година. Приключвам с тези думи. И още веднъж бих желала да благодаря на докладчика и на всички членове на Комисията по транспорта за прекрасната им работа по този доклад. Благодаря госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря за направените коментари. Искам да подчертая две неща. Първо, наказаното от госпожа Фостер – Искам да припомня, че от 2007 година трябваше да чакаме 3 години, тъй като имаше правителства, които не желаяха тази директива и се противопоставяха на нея. Използваха за извинение, че няма правно основание. Сега обаче има промяна правното основание от страна на комисията и това ни дава възможност да излезем от тази задънена улица и да постигнем напредъка. Съдът реши, че първото правно основание също било добре и трите държави трябва да се присъединят към директивата. Аз не считам, че трябва да забавяме влизането в сила в Обединеното кралство няма проблеми за прилагането на директивата. Не виждам някакви допълнителни проблеми в това отношение. Разбирам, че трябва да сме по-строги по отношение на съвета и по време на а, триалога да ни ни се представят в последния момент някои неочаквани предложения. Обедена съм, че при най-лошия сценарий Обединеното кралство ще може да се справи с ситуацията така или иначе ще преминем към тристранна среща и се надявам да нямаме лоши изненади. Всичките години, в които съм била член на тази комисия, никога не съм се опитвала да представя в карикатурен вид, които и да е изменения на моите колеги. Аз много внимателно се запознах с измененията. Разбирам това, което казва за шофьорите, които създават сериозни проблеми за пътната безопасност. И че трябва да се положат усилия, за да се сведат до нула пътно-транспортните происшествия. Що се отнася до асоциациите на шофьорите – да ги идентифицираме с Сдруженията на жертвите не е основателно. Затова аз специално отбелязах тези, които са пострадали и техните специални потребности. Утре е гласуването, казва председателят и се надявам, че всички ще присъстват при е НП да няма един в повече, но мисля, че до утре ще се изяснят нещата. Преминаваме към точка 6, представенето на e-митинг от главна дирекция ITEC. Е, Дина Лади има думата сега. Моля. Благодаря. Добър ден на всички. Ще направя кратко представене на един нов инструмент, който ще съдейства за работата ви в комисията. Нарича се електронно заседание, част от програмата за безхартиен парламент. Ще бъда много кратък. Приканвам всички, които имат мобилни устройства, да следват моите указания. Това приложение може да се ползва на всякакви устройства и по всяко време. И така отварям браузера, нанасям е името, което споменах, Европейски парламент, това е вебсайта, наклонена черта, електронно заседание и митинг. Самото предложение вътрешно, т.е. можете да го из... могат да го използват само служителите на парламента, сътрудниците. И така влизаме в сайта, обичайният про, обичайната парола нанасяте. Сега аз нанася моята парола, всички я виждат. Когато за първ път влизате, стигате до този екран. Той е встъпителен екран и ви показва трите стъпки, които трябва да следвате. И така, аз се избирам старта. Горе в ляво можете да изберете езика. Всички езици са налични. И непосредствено до езиците може да изберете комисията. И затова днес аз избирам уебсайта на Транспортната комисия, Тран. Така. След като изберем Тран, стигате до месеца, в който се провеждат заседанията. В ляво виждате, в дясно виждате какъв е дневния ред за днес. Горе в дясно Можете да видите а, какво, какъв е дневният ред. Ако натиснете плюсчето, ще получите допълнителна информация за различните точки, името на докладчика, докладчица всяка и прочие. Така че това е по-обогатен вариант на дневния ред. Може също да изберете и е, документа, така че да видите какви документи са на разположение без разширението. По време на заседание някой може да иска да прикачи документ, е, който да бъде обсъждан. Не се принтира вече този копит. Секретарията на комисията може да го аплоудва и да бъде достъпен за всички, така че можете по този начин да имате всички документи в електронен вид. И камити може да стигнете до него. Там може да получите допълнителна информация, като проекто доклади, проекти становища и прочие, но нека първо да се съсредоточим в e-meeting. Има и друга конфигурация, която ми позволява, позволява да споделя някои от точките от дневния ред, например заседание на координаторите. Ако кликна върху него, системата ще ми позволи да го изпратя. Не действа в момента, не знам защо. И така стигаме отново до точките от дневния ред. Всички документи тук са достъпни. Измененията, например, могат да бъдат достъпни. Прилаган, приложението може да се използва и преди и след заседанието. Можем да имаме достъп до заседание от миналата година. Имаме достъп преди заседанието и на, до всички езикови версии, които са били преведени. Например, отварям този документ на някакъв език. Това е в режим само четене. Ако искам да отида по-далече с този документ, да направя нещо, мога да го отворя в друго приложение. Например, в това приложение Adobe и тук мога да правя каквото пожелая. Мога да правя същото, каквото бих могъл да правя върху хартия. Мога да подчертавам, Мога да си добавям свои бележки. Това е типично взаимодействие с документите за заседанието. След като съм направил нужните изменения, мога да изпратя този документ до сътрудник, например. Всички коменти, всички анотации, които съм направил върху документа, остават в файла, който изпращам като приложение до някой друг. Моите коментари са, са частни и никой няма да вижда промените, освен ако аз не реша да ги споделя с някого. Това е типичен сценарий за достъп до документи. So, so what? So I, I thought there is a question. Okay, so this is typical. Мислех, че имате въпроса. И така, по този начин може да стигнете до електронно заседание. Благодаря ви за вниманието. Председателят, аз също ви благодаря. Глас Андерсън. Най-напред искам да благодаря генерална дирекция и ТЕК. тъй като след пристигането си тук бях много впечатлена от вашата служба, от ефективността на работата, от качеството на услугите за членовете. Освен това, вие непрекъснато разширявате услугите си и ги усъвършенстването във връзка с лаптопите, таблетите. Това исках да кажа. Освен това имам и въпрос. Как се свързва тази инициатива с новата система за управление на познанията, която се разработва? И освен това, може ли да се извърши достъп до всичко това чрез портал на веб браузър или се нуждаете от терминал, за да можете да влезете в системата или някакъв токен? Благодаря. Благодаря за комплиментите. Първо, раз... приложението е вътрешно за момента. Тоест, е, то е вътрешен ресурс. Има два начина да вършите достъп. Или чрез терминала, чрез компютър десктоп или чрез портала EPNet, което е нещо като външен портал. В момента функцията на този портал а, е възможна чрез потребителско име и парола като можем да добавим и токен за подсилване на сигурността. но бихме желали да направим достъпа максимално лесен и до това приложение, и до управлението на знанията. Е, вече на следващ етап можем да мислим за това, винаги когато има машина абонирана за достъп, да осигуряваме бърза връзка, но тук все още се работи. Сега, по въпроса ви за управлението на познанията. Много голяма част от тази инициатива е свързана с сътрудничеството и тя е предназначена за комисиите, за политическите групи. Там трябва да изготвяте окончателните документи. А и митинг е, се включва на по-късен етап, когато всички тези валидирани в кавички варианти на документите трябва да бъдат обнародвани, т.е. да бъдат оповестени, да, да станат видими. Питър? Ja. Herr Господин Мартин, благодаря. Благодаря за тази инициатива. Аз е, идвам е, от Австрия, от един от местните парламенти и имахме там безхартиен парламент. И мисля, че е, сметките за самолетните полети или борните карти, ако те трябва да се прикачват, това е наистина много голям разход на хартия и решихме, че трябва да започнем такава инициатива. Сега конкретен въпрос по тази система. Моят iPad е, беше подложен на е, проверка за е, сигурност. Нямам обаче все още достъп и питам, има ли смисъл всичко това, ако седа на заседанието тук е, на комисията и да имам достъп до всички тези е, документи. Не е ли помислено за това от моя iPad да имам достъп до тях? Питър? Всъщност, самото приложение, ако правилно ви разбрах, е защото имаше някакъв отстъп, на другите езици. Приложението е достъпно сега. Във всеки момент можете да извършите достъп преди, след или дори и по време на заседанието. Надявам се, че отговорих на въпроса ви. Въпросът беше мога ли от заседанието да имам достъп. Тоест, е, да не го правя на е, постоянен терминал, а да имам достъп от заседанието. Микро, би Нуждаете се от устройство. Таблет или смартфон. Приложението откликва, то може да откликне е, на сигнал от всяко устройство, но се нуждаете от устройство, за да осъществите достъп. It works, I think. Е, работи, така ми се струва. Dann sag ich, äh, schön, bitte, okay. Добре. ați înțeles, la prima parte la care eu am aplaudat, n-ați răspuns la întrebarea. Не знам дали разбрахте или не, но вие май не, раз... не отговорихте на въпроса на колегата. Защо трябва всеки път да се представя бордната карта на хартия, когато имаме такова техническо чудо, за което вие ни говорите? Защо Европейският парламент всеки път ни кара да представяме бордните карти? Такъв стрес, тези проклети бордни карти, се треперим да не ги загубим. А имаме електронни билети. Вие направо ни убивате. Защото има толкова много хартия, която трябва да се върти из институцията. А, убиваме дърветата, без тях няма кислород, следователно убиваме себе си. Просто вие не разбрахте колегата какво ви попита. Yeah, so, sorry for that. Извинявам се за това, казва ораторът. Ние тук говорим за едно приложение – Напълно ви разбирам. В смисъл, че трябва да се полагат и други усилия за намалим обема на използваната хартия. Но ние сега работим за това да съкратим най-големия обем, най-голямата част от обема на използваните хартиени документи. Е, миналата е, година 30 милиона страници е, са били отпечатани. Ние сега работим по това да намалим използваната хартия от най-натоварените комисии, където се генерират най-много документи. Тази по заетостта, тази по околната среда. Това е само една част от общото усилие, разбира се, не цялото усилие но нох. Следващият оратор. Един кратък въпрос. Как това приложение се отнася към а, линка, намиращия се, намиращ се върху хомпейджа на парламента. Това а, са материали, които можем да достигнем по интернет. Има ли някакво а, качествено различие дали използваме интранет или работим през веб-браузър? в линка на комисията аз също намирам дневния ред, намирам документите. Има ли някакви разлики или това означава, че това са два пътя към едни и същи материали? Моят проблем е, че успоредно намирам едни и същи неща и няма комуникация между отделните вертикални структури на парламента. Това беше въпрос. Питер. Thank you for your question. Yes, indeed. So Да. Това приложение електронно заседание представя същите документи, същата информация по друг начин. Имаме дневния ред за заседанието, залата и прочее. Това е по-различен начин за, прила... за представяне на приложението ние подобряваме това вътрешно приложение с нещо по-конкретно. В вебсайта Европа ние публикуваме само публично достъпни документи и митинг, подкрепя заседанията на координаторите и заседания при закрити врата, ако има допълнителни защити. Принципът е един и същ обаче. Когато представяме това приложение, получаваме обратна информация, което допринася за доразработването. И някой ни каза, че в комисията Транспорт днеска участвах и в друга комисия също времено и бих искал да зная на кой етап се намира разглеждането на въпросите в другата комисия дали не мога да вижда как се върви в реално време по дневния ред в други комисии. За да... Защото сега трябва да изпращам смс-и на моя сътрудник, за да получа обратна информация. Така че ние много разчитаме на обратната информация от ваша страна, за да подобрим приложението. Благодаря за отговорите, които предоставихте на въпросите. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, докладване за трилозите, е, статистики за е, вътрешните водни пътища. Става дума за закрито заседание. Нито съветът, нито комисията са допуснати до това заседание, така че ще ви помоля да вземете предвид това. Ist der Trilog. За трилога става дума. Да kommt nicht, ne?